На заседание на 11 ноември 2009 приехме искането на господин Спачки за Успачки, извинете, за отнемане на имунитета, поискане на властта на Литва по правило 63. В писмо от 8 септември 2010 Бяхме уведомени, че тази молба вече е устаряла, защото парламента на 7 септември е гласувал да се отнеме парламентарния имунитет на Виктор Спачкис. Заседанието от протокола ще бъде предадено на парламента за одобрение на